Dear friends, ladies and gentlemen. Скъпи приятели, дами и господа, предлагам да започваме. Очаквам Ричард. Окей. Okay. Sorry. Извинете. Ще започнем веднага. Първа точка – Предстои ни двудневно заседание. Ако нямате бележки по дневния ред, считаме, че той е прият. Не виждам никакви забележки, значи е прията. Нямам съобщение на председателя. Всъщност имам едно съобщение. Аз много добре се спомням, сигурно и вие, 21 февруари ще има изслушване тук в Итре по директивата за газа гъста. Заедно с координаторите подготвяме това изслушване. Разполагаме точно с един месец. Одобрение на протоколите от заседанията на 27 и 28 ноември 2017 година. Ако нямате възражения до края на това заседание, ще считаме, че тези протоколи са прияти. Сега, четвърта точка – публично изслушване на тема «Бъдещето на промишлената политика в областта на отбраната». Както ви е известно, това е съвършено нова идея. Искам отново да подчертая, че колегите от Европейския парламент, от подкомисията СЕДЕ, по сигурността и е отбраната. Започнаха вече дискусии. Политиката за сигурност и отбрана е в правомощията на парламентарната комисия по външни работи, но промишлените аспекти е в нашия ресор. Това е цяло в нашия ресор. Тоест, ние под... трябва да подготвим всички действия в сферата на промишлеността. Това е много важно досия за нас. Благодаря ви, че днес сте тук. Сред нас е основният ни докладчик. Благодаря, че сте тук. Ще разполагаме с време за дискусия. Но преди това искам да кажа, че ние сме поканили гости по които ще говорим по тази нова тема. Това са професионалисти, експерти. Работи се при предложението на комисията за програма за промишлено развитие в областта на отбраната. Също и фонда за отбрана. В следващата многогодишна финансова рамка комисията ще излезе с законодателно предложение Предложението ще бъде също предложено от предложение за програмата в областта на отбраната. Това ще бъде съвместна дейност по член на 54 от правилника на Комисията по бюджета и подкомисията по отбрана СЕДЕ. Искам да приветствам госпожа Франсуаз Гростет, която е нашия докладчик. Имаме становището на господин Гонсалес Понс от Комисията по бюджети. Не знае дали той е в залата. Не го виждам за сега. Може би ще се присъедини по-късно. И господин Йоан Мирчея Пашко, той е докладчик по становище на Комисията по външни работи АФЕД, съгласно член 54. Все още не е дошъл в залата. Освен това, имаме представител на Комитета на регионите на Европейския фонд за отбрана, господин Турле разполагаме общо с 2 часа и половина за тази дискусия. И искам сега да помоля нашите уважаеми гости да не говорят повече от 10 минути като въведение, за да можем да имаме дискусия и по-добре много неща да бъдат изнеснени в хода на дискусията. Това ще бъде по-оживено. Първият оратор е господин Ян Пи. Не зная дали правилно произнасям името ви. Ян Пие, генерален секретар на Европейската асоциация на аерокосмическата и отбранителна промишленост. Ние високо ценим и разчитаме на индустрията в областта на отбраната аерокосмическата индустрия, искаме да ги доразвием и да ги подкрепим. И така, скъпи приятелю, имате думата. Благодаря ви, господин председател, уважаеми депутати от комисията ИТРЕ. Аз високо ценя тази възможност да говоря пред комисията ИТРИ по важната тема за програмата за отбранителната индустрия. През юни излезе предложението, през декември съвета излезе свое предложение, сега парламентът изготвя своят доклад. Аз ще се опитвам да очертая няколко важни принципи, които от гледна точка на индустрията са важни – Извинете, малко ми е прегрякнал гласа. Преди да навляза в същността на въпроса, искам да кажа какво представлява нашата асоциация. Ние представляваме повече от 3000 компании от юг, от север, запад, изток, 24 национални асоциации от 16 държави членки на Европейския съюз и национални асоциации от Норвегия и Турция. Освен това имаме 15 многонационални компании, които са преки наши членове. Когато говорим за национални асоциации, те са онези, които представляват голяма част от малките и средни предприятия и 10 от техните ръководители са в нашия управител съвет. 5 от тях представляват по-малки държави. Швеция, Полша, Нидерландия, България и Австрия. Защо споменавам всичко това? Ние представляваме широк кръг предприятия в Европа, независимо от техния мащаб, дали са малки, големи или много големи. И така, най-напред нашата индустрия изцяло подкрепя отбранителния фонд и различните прозорци по него, програмите за научни изследвания в обраната, както а, и програмата за развитие на промишлеността в областта на отбраната. Защо? Нашата индустрия е конкурентоспособна. Ние имаме продукти на високо ниво, те са конкурентоспособни всичко това е резултат е, от инвестициите, направени в миналото. Не се предвижда нещо особено за в бъдеще. Няма нищо за по-нататъчно развитие на технологиите и запазването на конкурентоспособността. Въпреки разходите, които се правят в Европа, ние нямаме един ефикасен вътрешен пазар. Трябва да обърне внимание на следващото поколение, поколение, следващото поколение програми в индустрията. За да отговорим на това, са необходими нови програми, тъй като иначе няма да има конкурентоспособност на сектора и няма да можем да сме водещи в технологично отношение, нито пък да запазим компетенциите, знанията и ноу-хау. Веднъж загубени, те трудно ще могат да се възстановят. От тази гледна точка европейската стратегическа автономност ще бъде изгубена. Затова новите програми са от ключово значение не само за държавите членки, изобщо за всички, но те са твърде скъпо струващи, трудно могат да бъдат решавани само на национално ниво, особено по-сложните отбранителни системи. Никоя държава членка не може да си позволи да реализира подобни крупни програми, за това трябва да се сътрудничим, но има доста ограничения. Може обаче да се подобри оперативната съвместимост, да се намалят разходите. Знаем, че сътрудничеството в отбраната не е толкова лесно, но трябва да постигнем напредък, за да се справим с предизвикателствата пред Европа. Програмите в това отношение могат е, да доведат до промени. Финансирането за научно-изследователска и развойна дейност може да послужи като катализатор за трансгранично сътрудничество, за постигане на високи резултати и това ще доведе до по-голяма стратегическа автономност. Инвестициите в развитието е изключително важен въпрос – защото ще се доближат резултатите от научните изследвания до пазара. В миналото имаше проблеми поради липса на средства или пък недостатъчна хармонизация. Ето защо ние подкрепяме програмата. Тази програма трябва да бъде амбициозна, мащабна, затова ние споделяме предложението за бюджет е, от 500 милиона през 2019 и 2020 и в последствие да има инвестиции от 1 милиарда годишно. Това е изключително важно, ако искаме да имаме добри резултати. Така може да се насърчи и сътрудничеството между държавите членки но въпросът не опира само до това, колко харчим, а и как ги харчим. Ние трябва да ги харчим тези средства по ефикасен, ефективен начин. Затова трябва да има последователност между програмата за отбранителната индустрия и други програми. Трябва да има холистичен подход по двете направления на Фонда за отбраната. Програмата за научни изследвания и за развитие трябва да се координирани. Трябва също да са координирани с инвестиционните планове на държавите членки. Ако има нужните структури, европейската отбранителна индустрия ще може да направи важна стъпка напред. Освен това, за да се постигнат по-добри резултати, не е важно да имаме само достатъчно средства, а и как се изразходват, за какво се изразходват тези средства. Те трябва да отиват за разработване на способности, които да ведат до промени в оперативно и технологично отношение. Ние трябва да сме в челните редици трябва да има процедура за се определят какви са потребностите на държавите членки, да видим кои от тези потребности могат да бъдат решени в сътрудничество. Освен това е важно средствата на Европейския съюз да достигнат до индустрията. Това е важно от политически и отбранителни и други съображения. Разбира се, едно от изискванията трябва да е тези компании, които ще получават финансиране, да са установени, базирани в Европейския съюз. Също ноу-хауто, което се натрупва, да остане в Европейския съюз. Как може да се постигне това? Сега се обсъждат въпросите в рамките на законодателния процес и ние с удоволствие бихме обсъдили на по-късен етап този въпрос с вас. Сега, относно приобщаването и ефикасността. Финансирането от Европейския съюз а, трябва да бъде в полза на всички участващи в а, веригата на доставки всички е, дружества, малки, средни, големи, трябва да имат възможност да се възползват. Ефикасността на програмата не може да се рискува, трябва да има баланса. Също основният им изпълнител трябва да има е, водеща роля и отговорност за веригата на доставки. Един продукт може да е конкурентоспособен само ако е конкурентоспособна цялата верига на доставки. Затова ние ще работим за подобряване на тази конкурентоспособност. Програмата за това трябва да насърчава трансгранично сътрудничество и да гарантира, че състава на тази верига на доставки трябва да се ръководи от технологични съображения, а не от национални такива. Знаем, че отбраната не е търговски пазар. Има определени потребители, те са единствените, те решават как ще става износа. Фирмата, която работи по този въпрос, не може да инвестира без да има ангажимент, който да е правно обвързващ от страна на купувача тъй като ако се поеме твърде висока риск, това ще доведе до фалит на дружествата. Освен това, трябва да се отчитат всички програми на Съюза, свързани с отбраната и всички параметри по тях. Разликата между финансирането от Европейския съюз на допустими разходи и реалните общи разходи трябва да се покриват от държавите членки. Спецификата на отбранителния пазар се отнася също и за интелектуалната собственост и други аспекти. Държавите членки трябва да имат основна отговорност за предложенията за износ и собствеността върху интелектуалната собственост трябва да остане в индустрията, трябва да остане в Европейския съюз, дори ако има промяна в собствеността след приключването на даден проект. Но участващите държави членки са единствените, които трябва да вземат решение в това отношение. И сега по последния слайд. В заключение, европейската индустрия е конкурентоспособна и заради инвестициите в миналото. Разходите за отбрана обаче прави Европейския съюз втори в света. Действията са на национално ниво, за това не използвам пълния потенциал да сме водещи в света. Няма нищо, което да е предвидено, което да е в ход, за да се запази конкурентоспособността. Ние подкрепяме фонда за отбрана, фонда за научни изследвания, политически, концептуално този, тази програма е изключително важна според нас. Благодаря ви за изказването. Сега ще дам думата на следващият ни гост, господин Якуб Ландовски, който е заместник министър на отбраната на Чешката република. Колеги, искам да подчертая, че в първата част на това изслушване ще изслушаме представители на индустрията и представители на държавите членки. Тоест, ние ще чуем гледната точка и на представителите на сектора и на държавите членки. Във втората част ще говорим за програмата за развитие на изследванията в областта на отбраната. Това ще е предвидено и в многогодишната финансова рамка, следващата рамка. Така че във втората част ще обсъдим въпроса с представител на научни институти в Европейския съюз. Това са учени, специалисти, т.е. ще обърнем повече внимание на научно-изследователската, развойната дейност и иновациите. Но в първата част нека да чуем мнението на индустрията и на държавите членки. Сега давам думата на заместник министра на отбраната на Чешката република. Благодаря, уважаеми дами и господа. За мен е голяма чест да, да говоря пред вашата комисия. Аз ще се спра на бъдещето на европейската отбранителна индустрия от, от перспективата на Чешката република, която е малка държава членка. Аз пристигнах днес рано сутринта в Брюксел и усещам, че очакванията са много големи към това законодателство. Ние няма да бъдем оценявани само по успеха и по парите, които ще изразходим, а ще бъдем оценявани и по отношение на голямата история на отбранителната индустрия в Европа. Искам да кажа, че от 50-те години насам много неща се промениха. Промениха се заплахите от тогава, от 50-те години. И военните капацитети, военните възможности също се промениха. От гледна точка на държавите членки важно е да видим защо ние се насочваме по този път. Голяма причина за това е да имаме една глобална стратегия и трябва да намерим начина да я поощрим. За да сме успешни, трябва да намерим възможност да обвържем е, отбранителната мрежа в Европа, която се състои главно от НАТО. Когато говоря за отношенията НАТО-Европейски съюз, трябва да се спра на допълняемостта и надежността. Допълняемостта може да се реши, ако има сътрудничество между организацията и надежността. В този случай се изразява в военни разходи и, военни, и, и средства за военни цели. Мисля, че първата стъпка, която е необходима, е да се спрем най-напред на тези проблеми, проблемите свързани с стратегиите. Стратегията е свързана с Европейската програма за развитие на отбранителната промишленост, ни кара да сме по-ефективни в нашите отбранителни промишлености. Трябва да имаме най-добрите технологии, въпреки че капиталът е фрагментиран и портфолията също са фрагментирани. Но въпреки това, трябва да започнем с ясна представа за капацитета на въоръжените сили. Ние имаме нужда от такава, а, такава стратегия, такава инициатива. ПЕСКО е добра изходна точка. Трябва да разходваме нашите ресурси по-ефективно, трябва да има съвместна оперативност, повече, отколкото в миналото. Трябва да създадем ясна визия за една консолидирана индустриална база в Европа на отбранителната промишленост. За тази цел ни трябва единен потребител, единен клиент. Няма смисъл да укрепваме само нашите индустрии. Това може да се направи естествено, но може и да се обедини и да се създаде истински пазар за тях. Много е важно на къде ще се насочим, защото от това зависи бъдещето. И така, нещата се развиват, трябва да разберем, че ни трябва една надежна структура. Подкрепата към държавите членки е необходима, трябва да се заложи на малките и средни предприятия. Това вече е залегнало в предложението. Чешката република подкрепя както ПЕСКО, така и Европейската програма. С, в тази инициатива ние сме се включили в няколко ПЕСКО проекта. Нашата индустрия по отбраната се разширява по отношение на компаниите, техния брой, както и на печалбите. Това е сектор, който изнася и 90% от приходите са от износ. Тя се увеличи три пъти през последните 4 години. Важна за нас е международното сътрудничество. Трябва да разширим веригата на доставките си. Международното сътрудничество е важно и за въоръжените сили. Повече сътрудничество в индустрията ще доведе до взаимна зависимост. Нашата промишленост до 90% е частна. Ето защо ние имаме нужда от един балансиран подход, който да отразява нуждите на въоръжените сили и освен това да се ръководи от нуждите на бизнеса. Трябва ни една мрежа, която да удовлетвори и двете цели. Отбранителната индустрия се основава на малките и средни предприятия. Това означава, че едно предприятие има до около 250 служителя. Но пазарът се разраства и въпреки всички усилия, тези малки компании никога няма да достигнат размера на Airbus, BAE и KMV. С тази категория на малки и средни предприятия ние може да подкрепим проектите в рамките на програмата за развитие на отбранителната промишленост. Ето защо ни трябва една интелигентна стратегия. За тази цел ние в Чешката република приехме една стратегия за подкрепа на отбранителната ни индустрия. Смятаме, че тя може да се приложи и на европейско равнище. Това е, е, отбраната е стратегически сегмент, който не може да бъде третиран като други сегменти на, пазари, на пазара. Затова ни трябва специална политика. Трябва да сме внимателни, за да не накърним бизнес дейността. Освен това, трябва да осигурим интересите на първичните потребители. Трябва да ги дефинираме и трябва да ги защитим. Намираме се, мисля, според мен, на правилния път. Ние оценихме нуждите на въоръжените сили и започнахме диалог с партньори страни, като Словакия, Италия Германия, Испания и Австрия. Говорим за прозрачност, за критерии за допустимост и говорим с представители на Генерална дирекция Растеж на комисията. Ясно е, че трябва да си сътрудничим и с парламента, защото от вашите решения ще зависят и нашите дейности. Тук ще спра, с удоволствие ще отговоря на евентуални въпроси. Благодаря за вашата реч и за вашите коментари. Сега може да започнем с дискусията. Давам думата на госпожа Кростет. докладчик. Си beaucoup, monsieur благодаря, господин председател. На отбранителната промишленост, по която работим в Европейския парламент. Читам за важно да поставим ударението върху постигането на високи резултат. Това беше казано от генералния секретар на Асоциацията на предприятието, от, е, като се настоява, разбира се, да се реализира сътрудничество и с други европейски партньори. Говорихме за малките и средни предприятия и на изтичане на технологии и ноу-хау. Това е изключително важно. Затова въпросът, който се поставям, тъй като тук говорим за европейски предприятия, е кабелната индустрия и международните компании в този сектор. Трябва да се дефинира какво означава европейско предприятие. Обсъжда се. мадам Рапорчер. Благодаря, госпожо докладчик. Няма никой от Комисията по бюджетен контрол. Очакваме становище от тази комисия и от СЕДЕ. Имаме представител на СЕДЕ. Не, не искате да се изкажете. Добре, може би по-късно. Добре, тогава Преминаваме към представителите на политическите групи, представител на социалистите и демократите. Степен отговорността на тези предприятия може да се опише. Може ли да се каже, че те трябва да принадлежат на европейски граждани? говорим, че държ... трябва да кажем, че държавите членки не разходват достатъчно средства за собствените си въоръжени сили. Депутатите не би трябвало да виждат програмата, за която говорим, като заместител на, средства, на националните средства, военните и отбранителни капацитети на Европа. Благодаря. Следващият оратор, господин Петикофър от името на Зелените. Благодаря, господин председат. В бар, който иска още и още алкохол. Това е за публичните поръчки, приета от 2009 година от парламента и тя не се прилага. Когато ви слушах конкурентоциална логика в пазара – и това имаше предвид директивата за публичните проекти, но вместо да тръгнете в тази по... по и ще се спестат от 25 до 1 милиард евро допълнителни средства не е това, което трябва да отделим. Това не е най-ефективният начин. Защо не заложим на конкурентоспособност чрез централизация и сливания. Има толкова много промишлени подходи, които могат да се преследват, вместо да се дават повече и повече пари. Вторият ми въпрос е следният. Ние в парламента имаме няколко позиции, които са свързани с някои видове оръжия, оръжия за масово унищожение, е, оран и така нататък. Парите, които се разходват за отбрана, те не трябва да подкопават тези съществуващи в момента норми и забрани. Ние не искаме парите да се изразходват за въоръжени дрони, преди да имаме а, правната уредба за тези устройства към министъра. Вие говорите за краегълното решение. Ще продължите ли с сегментираните клиенти и пазари или искате да има интегриран пазар? Аз лично бих застъпил тезата. Втората теза. Кой компонент ще помогне за постигане на тази втора опция? Ако вие ни помогнете да идентифицираме мерки, които ще ни позволят да вървим повече в тази посока, това ще ни позволи да... Doufám, že tady pan náměstek z toho bude mít радост, че не муси. Ще говоря на чешки. Така господин заместник министърът може да ме слуша директно. Следванията на базата на общи стандарти. Ето, например, производството на стъкло. В тази промишленост имаме общи стандарти в Германия, в Чехия и в други страни. В областта на отбраната обаче, в Чешката република, ние започнахме изграждането на един голям развоен център. Там се произвеждат машини, американско техническо развитие, ако имате двигател или самолет, и ако този дизайн съдържа американски елемент, дори колкото и малък да е той, вие не може да изпратите продукта си за износ в друга страна. Мята върху суровините, това са основни изследвания и тези изследвания трябва да са координирани. И тук имам предвид изследвания в бронирани тъствения процес. Той е подкрепен от изследвания в техническия дизайн. И на следващо място имате софтуера. Тоест, това са различни области, в които трябва да се дава инвестициите ще се случват паралелно. Ние в Чехия виждаме, че този подход е най-разумен. Ето в отношение на авиационни продукти, допълнително като паралел. Обаче, що се отнася до софтуера, там няма достатъчно изследвания. Те се правят извън Европа. Моят колега вече каза, че средствата с които разполагаме, те трябва сия, като в щатите. Тоест, проблем с износа, ако има американски компонент в продукта. Господин Паско. Докладчик по становището от името на АФЕТ. Добре дошъл в нашата комисия. Благодаря много. Утре в Афет предстои това и аз подготвях своето изказване по повод на становището и чаках, че ще ме повикате ли ще ме накарате да се изкажа. Вероятно знаете, 365 изменения имахме, 13 компромисни изменения сме подготвили, които покриват повечето подадени а, идеи за изменения. Бихме искали, нашата философия беше да подкрепим инициативата, не да я убиваме. Така че трябваше да а, постигнем стър, а, някакво равновесие от една страна подкрепа, но в същото време да не добавяме най-различни безбройни изменения като един дълъг списък от разнообразни желания и така да стане всичко неразбирамо. Ето защо търсихме баланс, равновесие между двете страни. Имаше изменения, които се опитаха да въведат а, някаква регламентация, правила в а, области, които не са цел на тази инициатива, например износ на оръжие. Да, те са а, регламентирани, но не тук. Ето защо не е нужно да се използва тази задна вратичка, за да се влияе на съществуващи регламенти по други причини. Също знаете, че съществува един проблем, на който още търсим решение. Знаете, че може и да постигнем добро решение утре. Освен това, дискусии с докачите в сянка проведохме, консултирахме се с тях и чакаме с нетърпение гласуването утре в СЕДЕ, Комисията по отбрана. Колегата Кайер също от Комисията АФЕТ а ето го тук от другата страна. Колега отбрана 20, 20, 25-30 с процента се увеличават както в научните изследвания, така и в разходите за отбрана. Това как е свързано с Европа? На първо място, ако сте оцелели посредством изнородаващи даващи е, оборудване, винаги има някаква по-сериозна политика, винаги има необходимост те да изградят собствената си възможност, капацитет да бъдат действащо лице в региона, да изграждат своите политики в областта на а, отбранителната политика, отбранителната индустрия и искат а, а, трансфер на знания. И тук винаги стои въпроса за технологическия трансфер. Така че стратегията ви за оцеляване зависи от износа, но как се а, осъществява, когато вашите клиенти стават вашите бъдещи а, конкуренти. Единственият начин дългосрочно е, разбира се, да се а, наблегне на научните изследвания и иновациите а, в дома, вътрешно. Така че винаги да сте на гребена на вълната. Ето защо а, въпросът е как действа Европа в това отношение. Отговорът е, че не прави това, за съжаление. Ако сравним, има много сравнения, европейските нива за финансиране в Европа на а, научните изследвания са много по-низки. Това е дългосрочен проблем. Защо се отнася до фрагментацията на пазара? Напълно съм съгласен, че пазара не е функционален, не работи добре. Наистина имаше директива за държавните поръчки с опит да се подобри и макар, че от страна на индустрията да се сметна за добра тази директива, осъществяването не беше достатъчно ефективна и затова продължаваме да настояваме за по-ефективно прилагане на директивата, повече конкурентност, която евентуално да влияе положително на поведението, но то трябва да, тази промяна трябва да дойде и от двете страни. Не може само промишлеността да е а, отговорна за това да има повече модели хеликоптери, отколкото има клиенти за хеликоптери. Все пак и самите клиенти а, определят какво искат и промишлеността го доставя. Така че промяната в поведението трябва да дойде от клиента, а именно държавите членки. И тук всъщност идва и ролята на Европейската политика в областта на отбраната. И ако фрагментиране пазара, тук идвам до първата си констатация, да, а, той трябва да е и конкурентен. Какво означава конкурентоспособност? Да предоставяме капацитета, който изискват европейските военни сили днес. Всичко това обаче зависи от инвестициите направени в миналото, а няма нищо ново в ход което означава, че няма как да останем конкурентоспособни в бъдеще, ако няма никаква промяна, програма, която се грижи за новите технологии и създаването на повече научни изследвания и иновации. И същото време ние губим умения. Всъщност не става въпрос да останем на нивото, на което сме, а, става въпрос да положим усилия за това да не падне още повече нивото. В този контекст Смятаме, че единия милиард за допълнителната про, а, програма за по-добра дейност не е чак толкова много, като се гледа на фона на другите средства. Тоест не искаме чак толкова много повече пари, за да се разшири промишлеността. Просто искаме да поддържаме а, с, мощностите, възможностите, които се искат от военните сили. Не е реалистично спрямо това, което правят така наречените клиенти днес. На първо място, европейската политика за отбрана е с цел да има по-добра конкуренция, да има по-добра стойност за разходите, повече мощности за същото ниво похарчени евро. Редица въпроси имаше в тази посока. А, например, критерии за допустимост. На първо място, мисля, че бенефициарите трябва да бъдат в Европейския съюз, дейностите трябва да са предприяти в Европейския съюз, не трябва да има ограничения или контрол от трети страни по отношение на технологиите, които се използват, ако има да речем, предприятие, което е със собственост извън Европейския съюз и също така потенциалното разпространение към неевропейски е, трети страни а, е, трябва да се ограничи. Тоест, интелектуалната стойност трябва да стане в Европейския съюз и това трябва да дойде от а, е, държавите членки. Механизъм, който трябва да се създаде е това. Откъде ще дойдат парите? Бих казал, че от страна на промишлеността не зависи от нас, да кажем откъде идват парите. От нас, от нашата гледна точка е по-добре да кажем какви са нивата, за които говорим. Ако гледаме от корпоративна гледна точка, трябва да се говори за достатъчно средства, за да може да се постигне нещо. И тук в предишните състави в съветите, с които говорихме, говорихме за 1 милиард евро и в последващите програми се говореше за 250 милиона годишно. Всичко това обаче е съпътстващо спрямо това, което инвестират вече държавите членки, така че няма да се говори за намаление на ниво държави членки. Това е което виждаме като перспектива. Що се отнася до търговския пазар, търговския аспект на пазара, много може да говорим за условия на пазара за отбранителната промишленост, но всъщност нищо общо няма с търговския пазар. На първо място правителството е единственото, което трябва да купи продукта и те са тези, които ще кажат дали имате право или не да изнасяте. Така че ако смятате, че можете да е, получите това разрешение да правите износ, това не означава, че сте добре дошли навсякъде в света, дори и само в държавите, които е, вашето правителство ще одобри да изнасяте. И ако разгледате какви са тенденциите, къде се изнася, има много ясна тенденция, например, що се отнася до външните а, връзки, а, външната политика на съответните държави. От тази гледна точка, а, условията на пазара, пазарните тенденции, пазарните правила а, никак не въжат в областта на а, отбранителната промишленост. Тоест, тук а, това трябва да е едно съвсем съзнателно решение. Искате ли европейската а, отбранителна политика да е добре а, обезпечена или искате да зависите от а, руска, американска или някаква друга а, мощност? Това е въпросът. Председателят да и да създаваме заетост на нашия континент. Това е втория момент. Оставам на ваше разположение за допълнителни въпроси. Вие сте все още тук при нас на подиума и сега ще пристъпим към втората част от нашата дискусия. Има представен научен сътрудник от групата за научни изследвания и информация по въпросите на мира и сигурността. Както и в предишния случай, искам да ви помоля да ограничите встъпителните си изказвания до 10 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми а, дами и господа, членове на Европейския парламент, а, благодаря ви, че ме из... поканихте за да ви споделя моите констатации по отношение на програмата. Ще го направя изключително откровено в рамките на три отделни бележки. На първо място, от моя гледна точка, програмата за развитие на европейската отбранителна промишленост е най-доброто, което се е случвало в европейската отбрана от много време насам насам. На второ място смятам, че тя не противоречи от юридическа гледна точка на европейските а, договори. И на трето място пътят, който поемате, ще бъде осеян с трудности, ще се изисква много а, бдителност и също така търпение от ваша страна. На първо място, това, което казах, че програмата е най-доброто, което се е случвало на европейската политика в областта на обраната, поради няколко причини. На първо място, тя е в ръцете на комисията и на парламента, които са единствените, които могат да направят така, че тяхната визия за общ интерес на Европейския съюз да бъде осъществен, да бъде осъществен който да е нещо малко повече от най- малкият общ знаменател на държавите членки, защото се взимат а, решенията с мнозинство. Създаването на а, постоянната структура за координация през, в края на 2017 година показва, че държавите членки са а, не са чак толкова сериозни а, по отношение на отбраната, колкото се преструват. Всъщност те искат да направят така, че навън да изглежда, че Европейския съюз е обединен, а той не е. А също така искат да накарат държавите членки, е, гражданите на държавите членки да смятат, че нещо се прави, а всъщност нищо не се прави. Също така има и координирано усилие за е, годишна проверка за това какво се случва, но е малко трудно да се провери всяка година дали се а, изпълняват някакви цели, при положение, че няма такива общи цели. А, това а, не означава, че последната надежда, но е най-голямата надежда на всички от отбранителната промишленост всъщност е на вашите рамене. На второ място смятам, че програмата е добра новина, защото тя подхожда към пазара в кавички на отбраната, не от гледна точка на предлагането, както правеше директивата от 2009 година, но от гледна точка на търсенето. С други думи, поставят се средства на масата, а не само правила. И поради тази причина, потенциално, и тук почетавам думата потенциално, би могла да се превърне в геймчейнджер или да промени, промени правилата на играта. На второ място съвсем накратко ще застегна втората си констатация, а именно, че програмата спазва всички европейски договори. Няма да задълбавам тук, за да не се превръща моето изказване в досадна пледуария, но съм подготвил такова юридическо становище, което съм качил на своята е, интернет страница. Тя е обществено достъпна и а, можете да го погледнете там. Искам да го споделя с своите съравници. В същото време искам да привлека вниманието ви, че всъщност в демокрацията всеки трябва да поеме своята отговорност. Вземащите политически решения не могат да се крият за тъй юридически становища и за тях да оправдават своето действие или бездействие. Трябва, разбира се, да ги ползват, когато е необходимо и за това съществуваме ние, експертите като мен. Но трябва да се действа, трябва да се реагира без страхове, тъй като когато имаме е, една правова държава, имаме и съдилище, И те също могат да потвърдят доколко програмата спазва европейските договори. Ако някой има съмнение, за това може да се обърне към съда. Аз самия нямам такива съмнения, но всичко това съм го включил в моето становище. Ако имате въпроси, съм готов да, им, да ги засегна. На трето място, моята констатация е, че ще ви трябва много а, търпение, а, защото а, това, което вие, на което поставяте основите, е една а, къща, която няма да бъде завършена а, за по-малко от 15 години. 15 години, защото това е времето, което е необходимо от а, научните изследвания до произвеждането на някакви мощности в областта на а, отбраната и военната дейност. А, всъщност, а, това, което съществува ден, днес е било е, измислено първоначално преди повече от 15 години. Ето защо е, е необходимо търпение. Ето защо е много важно основите на тази къща да бъдат изключително е, силни, солидни и да е, дават възможност е, да се гради над нея. Има три евентуални капана в това отношение. На първо място планирането на отбраната. Всъщност, една от спецификите на тези научни изследвания и ам, иновации в областта на отбраната е, че те са ориентирани. Тоест, не знаем къде тръгваме, къде отиваме, когато тръгнем към тези научни изследвания. Ето защо трябва а, много а, сериозно да се проверява ефикасността на всяка стъпка. От една страна имаме глобална стратегия и ниво на амбиция, от друга страна има план за развитие на мощностите в Европейската агенция за отбраната, но между двете а, липсва едно нещо. Липсва една бяла книга. Ето защо, ако Европа не преведе в военни понятия, политическите цели, които си е поставила, няма никакъв шанс да ги а, изпълни. Както казва се, нека няма попътен вятър за този, който не знае къде отива. Ето защо е много труден политическия път, но е и приложим. И това беше доказано в целите на Хелзинки не веднъж, а два пъти. Държавите цели, членки, които участват и в НАТО, го правят съвсем редовно, тъй като участват в процеса на НАТО за планиране. И ако научните изследвания в областта на отбрана, отбраната и планирането на отбраната не се организират по-сериозно, а не като някакъв конкурс за красота, а, както се случва в а, постоянната структура за координация, няма как да се постигнат а, тези цели. Това е вашата важна роля. Вие трябва да изисквате не само да се установи нужната координация между плановете на програмата и а, е, мощностите в държавите членки, но и трябва да изисквате тези планове да а, е, са на нивото на амбиция, което има на европейско равнище. На е, следващо място стои капана, за, свързан с а, научните изследвания в а, тази програма. ДЕТ в това съкръщение имаме а, а, буквата Д, Д, която веднъж стои за а, отбрана, веднъж за научни изследвания. Ето защо трябва да се докаже на някакво ниво, че държавите членки са готови да а, закупят продукта. Нещо отлично, което липсва в а, програмата. И третия капан е, че трябва да намерите едно добро равновесие между а, промишлеността във всички държави членки и конкурентоспособността способността, която започва да концентрира усилията на най-ефикасните потребности. Ще има много сериозни трудности. Държавите членки ще искат да си закичат медала колкото може по-скоро. Това е а, нещо съвсем обичайно. Даже сенаторите в Съединените щати от а, тези общи политики, но тук а, наистина няма нищо още да се разпределят а, ползите, но това трябва да се направи по един интелигентен начин, за да не стане така, че е, е, решението, лекарството да бъде по-лошо от болестта. проблемът е, че си работници и следователи. Ето защо а, именно там, именно това ниво може да се добави стойност към промишлеността, която вече съществува. И сега заключение съвсем накратко. причината, поради която говорим за тази тема днес е, че има осезаема опасност и държавите членки, държа, гражданите в държавите членки очакват да бъдат защитени. И ако няма никаква ам, надежда за това една обща европейска политика на ам, промишленост на отбраната, ам, то а, ние все пак трябва да продължим напред, защото а, като оркестър на Титаник а, тя продължава да свири а, песента на суверенността, докато корабът а, потъва. А, наистина в момента б, а, нашата промишленост, а, последните инновации датират от 40-те години. Трябва да използвате тази възможност да създадете тази промишленост, европейската промишленост на отбраната, защото от, от това зависи нашата автономност, независимост и свобода. А, така че а, държавите членки и гражданите в тях да а, бъдат да, бъд, да отговорим на техните очаквания. Благодаря. Давам думата сега на вторият ни гост, господин Баев. Имате думата. Микрофонът на оратора не е включен. Sorry, how's this? So thank you. Uh... Съжалявам, че тук uh, съм изключително в uh, компанията на uh, други uh, поканини, които са само мъже, т.е. няма баланс между половете. Транснационалният институт uh, е за социалната Наблюдаваме програмата за научни изследвания в областта на отбраната, от която могат да бъдат извлечени доста полуки при вземането на решения по-настоящем. Искам да кажа няколко неща за политическата ситуация, която се използва цинично от представителите на отбранителната индустрия. Да, се отнасям с симпатия, че Съюза трябва да отговори на Брекзит, на Тръмп, на промените, които наблюдаваме всяка изминала година. Но съм убеден, че отбранителната политика на Съюза и стратегията на Съюза в това отношение няма да доведе до повече сигурност за европейските граждани. След малко ще кажа аз много внимателно следя как се заличават постепенно разликите между военните и гражданските аспекти и аз се плаша от сляпата вяра, която има Съюза в технологии. Това е пришпорван да вземе бързо решение по този въпрос, който е огромен по своите мащаби. Предложенията дори още не са излезли. Подготвителните действия се реализират. Мисля, че не трябваше изобщо да започва, което означава, че оръжия могат да попаднат в ръцете на най-бруталните режими по света. 82 милиарда евро са стоките, вие обсъждате тези политики, без да обмислите паралелното с подобряване на кодекса за поведение при износа на оръжие и при разработването на автономни оръжейни системи. Също имам и съмнение де до стратегическа автономност. Вие сте запознати с тези дебати и вероятно сте стигнали до извода дали да заемете проотбранителна или антимилитаристична позиция по този въпрос. С времето, което ми остава, искам да ви кажа какво е Европейския съюз в областта на програмата. Аз бях тук, когато се оформи тази програма от една безочетна група а, личности и без да се вземе решение на парламента, бяха взети решения за научни изследвания в тази сфера и за европейските институции, за това как да се постави под контрол повече тази програма през последните 10 години по Хоризонт 2020, по различни проекти. Разговаряла съм с служители от комисията, институти на Съюза. Но аз съм конструктивен критик на на европейската политика в това отношение. Парламента трябваше бързо да я приеме. Преди 15 години започна процеса. Нека да припомним аргументите, които бяха изтъгнати тогава. Беше ни казано, че трябва да субсидираме европейската отбранителна индустрия, за да не допуснем зависимост от САЩ и Китай за отбранителна технология, че трябва щапа. Каза се, е, че полицейските сили, първораздавателните органи не разполагат с нужните инструменти. Също, че трябва да субсидираме трансферът на военни технологии е, за гражданският сектор, за да е, се справим с е, заплахи, свързани с могнат малките и средни предприятия, ще има новаторство, ще има високи постижения и прочие. Всичко това звучи и днес много познато. Имайки всичко това предвид, се питам дали някой в тази зала може да каже някаква а, новаторска програма или проект, иновация, която е в размер на 3 милиарда евро, които вече са инвестирани от данокоплаците. Може би колегите, които са тук до мен на, на трибуната, ще могат да отговорят на този въпрос. Това ли са аргументи? И в заключение искам да кажа още няколко неща, преди да дам възможност за въпроси. Когато се ангажирах през 2004 година с проекта за програмата, имах предвид какви ще са последиците за обществото от един милитаристичен подход. Аз съм по-обезпокоен за нещо друго, че всичко това изглежда се оказа огромна загуба на средства. Пропилени са 3 милиарда евро на даникоплаците. Аз се отнасям с симпади ти към казаното от колегата от Обединеното кралство, който си тръгна от залата, как Европейският научен съвет Въпросът, който трябва да се зададем и всички вие трябва да се зададете е защо беше допуснато такова. Иска се отбранителната индустрия да определи дневния ред. Те могат да използват а, тези субсидии за персонал, както вече и правят, между другото. Освен това, няма специфичност, а, конкретност а, на предложенията по програмата, която трябва да одобрите. На следващо място има отявлена липса на парламентарен контрол. Няма участие на парламентите в определене на приоритетите, нито пък оценка как са реализирани проектите или дали са постигнати ли това, което е трябвало, дали се е струвало да се изразходват тези средства. Тези средносрочни прегледи ни, ни казват нищо особено за това как са изразходвани средствата на дънокоплаците какво е постигнато в статистическо отношение. Европейската мрежа за полицейска технология ще ви кажат същото. Те трябваше да решат е, някои от тези слабости, но това не стана, защото проектите се решават от индустрията, а не се базират на потребности. Тоест, ние поставяме каруцата пред коня. Считам, че тази политика е политика, на която трябва да се противопоставим по принцип. Както мнозина от вас тук го правят. Трябва да се отхвърли а, на основание, че дава твърде много право на осмотрение на индустрията. И няма ефикасен механизъм за отчетност, за контрол което ще доведе до загуба на пари на дънокоплаците, които иначе могат да се изразходват по по-разумен начин за по-полезни неща. Трябва да има конкретна оценка на истинските потребности, след това да се осигурят средства. Да, разбирам, че ми изтича времето но хвърлянето на пари в един общ кюб няма да доведе до резултатите, които ви се обещават. Благодаря, аз не исках да спра вашата критика, така че ви оставих да говорите малко по-дълго от предвиденото. Благодаря ви за вашите бележки. Това е чудесно сериозна дискусия, не само по време на заседанието на нашата комисия. Ще обсъждаме и измененията към доклада, така че ние ще имаме сериозни бележки, които ще споделим с съвета относно липсата на... Искам да й дам думата. Имате думата, госпожо докладчик. Господин председателю, аз ще бъда доста скромна по тези въпроси, тъй като става дума за важен доклад и аз считам, че всеки от членовете на тази комисия имат, има да играе важна роля, също толкова важна, колкото и моята роля като докладчик. Благодаря на всички, които се изказаха, на благодарин Моро, на господин Хаес. Искам да си поставя въпросите, но Искам да коментирам нещо, което... Именно за това трябва да активираме сътрудничеството в а, рамката на ПЕСКО, Трамп, но Путин започна през 2014 година със своята агресия. Така че той е един от двигателите на това програма. Благодаря, господин Кокичек. Благодаря ви, господин председателю. Искам да кажа на колегата от Германия, че ако направи разчети, ще установи, че Европейския съюз отделя повече средства за отбрана, отколкото Путин и Съединените американски щати. Тоест, харче половината от средствата за отбрана в света, така че нека да не се притеснява особено. Сега по отношение на изказванията. Господин Мауро беше прав да посочи, че Европейският съюз има право да има програма в тази сфера, но господин Хаес също е прав в голяма степен, казвайки, че след като разполагаме с такава програма, тя трябва да може да се контролира, трябва да има възможности, тя да бъде оценявана, що се отнася до постигнатите резултати. Имаше пилотна, пилотна програма. Също трябва да се даде възможност да се прецени изобщо да има ли такава програма или не. Ако има програма на Европейския съюз, тази програма трябва да има ясни цели – трябва да е ясно също по какъв начин тези цели ще бъдат наблюдавани. Беше казано от господин Ландовски, че има въпроси, по които може да има общ подход на държавите членки, например в областта на въздухоплаването или пък космическите програми или части от тях. Но от друга страна трябва да имаме предвид, всяка по-голяма държава членка прави разработки, що се отнася до своите огнестрални оръжия, разработки свързани с конструиране на дронове и други. Ако част от тези усилия бяха координирани, и ако някой от компонентите, които се внасят до сега, можеха да бъдат заменени с такива произведени вътре в Съюза, тогава програмата действително ще допринесе нещо повече. Съгласен съм с господин Хаес, че най-важното за сигурността и безопасността на нашите граждани е да имаме добре, добри международни споразумения и да можем да предотвратяваме терористични нападения. Не чрез оръжия, а по друг начин. Господин Марта, ще бъда кратък. Аз съм от онези, които съжаляват, че Брекзит ни напуска, като всяка държава. 2013. Там се предвижда, че програмата да бъде одобрявана от Европейската комисия и независими експерти. По отношение на казаното от господин Мауро, съм съгласен, че ние, политиците, трябва да определяме целите, програмата да заделя целите. Тук съм напълно съгласен с вас. Ли бихте могли да помолите колегата, експерта, дали ментово финансиране от публичната хазна, трябва ни повече опазване на интелектуалните права и не има за друг сектор 100% финансиране и а, премахване на изискване на интел... за интелектуалните права. Но отбранителната индустрия да да се управлява да до момента нямаме предложение, което да дава бюджета за отбрана, но интересуваме откъде ще дойдат тези пари. Преди няколко десетилетия когато някой заражда се на <clears throat> доста оживена дискусия. Това е хубаво. Стойност 101,6 за всяко евро. Благодаря. Merci, monsieur le président. Je vais m'efforcer. Благодаря, господин председател, господин Мауро. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси, но и на тези, ще започна с този на въпроса за провала на програмата за научни изследвания в областта на сигурността и това да отчетим наш, отчетем нашите а, грешки. Когато а, съставих а, един доклад за бъдещето на тези научни изследвания през 2016 година, първото нещо, което видя, се извършват, но държавите членки не се интересуват от тези научни изследвания, което всъщност вече върви в посока на отговор на въпроса на госпожа докладчика. Така че, не че Всъщност проблема за провал на научните изследвания е, че те не са ориентирани на целенасочване на научните изследвания. Все пак е малко по-различно в отбранителната промишленост, отколкото в ръгби или в футбола. Ако а, знаете, че няма да можете bring home the bacon, по-добре да не се играе в крайна сметка по този начин ще се а, задълбочат проблемите. А, защото е по-добре да се напише една бяла книга, да се определи, а, ще у насочим нашите усилия а, спрямо да речем а, защита от Русия или защита от вътрешния тероризъм и радикализацията, изобщо трябва да е ясно на, каква, вър, на къде вървим. На следващото място темата са конкурентоспособността и а, когато всъщност започна подобна инициатива, беше от член на Европейския парламент. Държавите членки не са съвсем готови. Те даже с неохота гледат на тези а, неща. Държавите членки не искат Европейския съюз да се меси. Те а, предпочита подход. Искам всички да погледнем тази а, смешна идея, че едва ли не ще трябва да купуваме а, по същия начин отбрана, както си купуваме а, луксозни автомобили или а, сапокаски или пък обувки за войниците. Но все пак, а, дори камиони, защо не? Но една подводница не би могла да бъде поверена на някой друг. И причината за това е, че държавите членки не го искат. Не може да си произвеждаме продаване на, на оръжие е политически акт, защото ако купувате а, оръжие от една държава, това означава, че сте зависими от нея. Когато продавате на една държава, означава, че я подкрепяте. И госпожо докладчик, а, трудно е това, което а, задавате като въпрос, защото на инициатива и на следващо място а, това, което вие започнахте и каква е ролята на тези инициативи, едната и другата, и как те се снимат е, за е, решения е, с множество. И ако вие не го направите, държавите членки няма да го направят. 40 проекта в Песко занимава с самозазерцаване в това отношение и съжалявам, но просто а, няма обединение на държавите членки. Единственото, което се интересува всички държави членки е Шенген и а, другия беше а, свързан с а, НАТО. Това е сериозен проблем. Господин Кодичек, предложението на комисията ако аз ва, правилно съм ви разбрал, мисля, че вашите предложения за изменения ще бъдат много подходящи. Съветът е много, важен, много важно действащо лице. Какво означава стратегическата автономност? Това е възможността да се води това война. Имаме политически елемент, който е, е свързан с е, възможността за взимане на решения и да се изпълняват тези решения. Втори компонент, който е оперативен, е, да разполагаме с сили, що се отнася до мисиите, които ще бъдат осъществени. На трето място, на трето място вие не сте автономни, вие сте зависими. И така, къде да се инвестират средствата? Трябва да се инвестират там, където ще има най-голяма възвръщаемост. Аз подготвих едно първоначално изследване за комисията, което не е публично, но ако можеше там, където ще има най-много лостов ефект, е програмите, които от една страна съчетават много сериозни разходи, но също така имат добро съотношение разходи и ползи. Сателитите, например. Само един сателит има, един сателитен. А, а... В... За киберсигурност. Но в какво са инвестирани всъщност тези пари? Ние не знаем къде са отишли. индустрия от. А лица и групи, които подкрепят отбранителната индустрия и сигурност. Групата за сигурност следва тези препоръки. Тя прави препоръка. Това са отново и отново същите грешки, които са правени и в миналото. Това е проблем на дизайна, на мисия, то трябва да използва военните ресурси на НАТО на... или на отделна държава член. И да кажете, добре, ето тук има пролуки, има нужда от съответните решения. Заделете средства за точни приоритети. Те интересите на данакоплаците. Въпросът е, че тези формулировки са прекалено общи. Благодаря на докладчика за изготвеното становище, което е пределно ясно. Директивата за екодизайна се прилага. Това е директива, развият в вярната посока. Ще се спра накратко на това, което посочи докладчика. Тя съвсем основателно посочи нуждата потребителите да бъдат поставени в центъра на осигуряването на гаранциите чрез процедурата по екодизайна. Потребителите. Освен това, той е закрила за предприятията, които инвестират огромни средства, за да може техните изделия да отговарят на критериите на екодизайна. Беше посочено също, ни средства, за да може техните изделия да отговарят на критериите на екодизайна. Беше посочено също, също връзката между разходите и ползите. Тези критерии и можем да почерпим вдъхновение от него. И други страни могат да последват примера на Германия. господин Турмес. Благодаря. Господин Количек има право за пластмасите. Ако не забраним някои видове пластмаси, няма да може да се рециклират изделията. Имам три въпроса към комисията. Благодаря ти, Мишен, за отличният ти доклад най-напред. За свързаните продукти. Лоренс Бъркли, лабораторията в САЩ, ми казаха, че Дизелгейт за автомобилите е може, нещо, което може да се повтори а, и при а, бялата техника. А, е, например, а, по отношение на някакъв чип, а, който е в а, хладилника ви или в компютъра ви. Съгласни ли сте с Бъркли, че свързаните изделия могат да лъжат повече, отколкото несвързаните. И как може да се преодолее това? Екодизайна за мен е експортна стратегия за Европейския съюз. За това какво прави комисията, други части на света да възприемат нашите стандарти, тъй като ако те бъдат възприети, това ще бъде и преимущество за нашата промишленост. И на последно място, какво счита комисията? Кога а, смятате да се а, промени съществено директивата за екодизайна, дали по време на настоящия мандат на комисията или пък а, планирате това да стане след 2019, след изборите за Европейски парламент или след 2020 година? Кога точно смятате да се преосмисли председателят? бих искал да дам на господин Ходзон от Европейската комисия.